Bien, la séance est ouverte. Mes chers collègues, donc cette séance est consacrée entièrement. Ще говорим за бюджетната процедура 2011, за последната фаза на тази бюджетна процедура. Вчера вечерта проведохме заседание, на което трябваше да доближим позициите си. От една страна ставаше дума за резолюцията, е, свързана с гласуването на измененията за 2011. И освен това има допълнителни изменения от политическо значение – след срещата на координаторите и решенията, взети на това заседание, двамата докладчици и аз самият участвахме още един път на председателски съвет и с оглед на казаното вчера и тази сутрин, ние ще ви предложим на вашето внимание да се гласуват измененията, чието списък ви е даден. Има две, два документа с изменения. Има едни изменения, които се наричат Ор Колекцион и изменения за à la résolution. Всички разполагате с документите и всички разполагате с карта за гласуване. Извадете си картите за гласуване. Възможно е да се наложи да се преброим. Не съм сигурен, че ще има консенсус по всички тези изменения. Най-напред ще раз... се занимаем с е, измененията Ор Колекцион. Има изменения, свързани с е, новата линия на разходите. По един за всяка бюджетна функция – съответстващи на новите компетенции на Съюза по силата на Лисабонския договор. Имаме поредица изменения от страната на приходите. Салватор поиска думата. Господин председател, аз предлагам да ускорим нещата, всички изменения да бъдат гласувани от 4 4 до 90, т.е. всички изменения за разходите да бъдат гласувани амблок. Да, благодаря за това предложение. Мисля, че социалистите имат желание да внесат устно изменение. Изменен 4900. Докладчикът. Каква е позицията на докладчика? За или против? Против. Докладчикът е против. Кой е за? Имате устно изменение. От експертен характер мисля, че трябва да махнем спорт и да включим спорта към 4903. Можем да приемем, че това е експертно-техническо изменение, ако бъде прието. Няма други забележки. И така, гласуваме 49.00. Кой е за? Против. Електронно гласуване. Non, tu, tu as. Tu as euh, qui on... Oh. <laughs> Oui Bon, ok. Alors, le vote est ouvert. Начало на гласуването. И ще добавим онова, което трябва. Край на гласуването. Alors, 17-14, mais je comprends qu'il faut rajouter... 17 на 14. Трябва да добавим обаче два отрицателни гласа на НП и един за. Следователно 18 на 16. Приема се. По-нататък. Изменение 49.01. Можем ли да приемем, че това е същото гласуване? Не. Гласуваме ли го? Добре, гласуваме електронно. Начало на гласуването и правим същата корекция. Край на гласуването. 17 на 14. Същия резултат с корекциите 18-16. 49-02. Начало на гласуването. Край на гласуването. Седемнайсет на 13 или 17 на 15. Приема се. 4903. Ето тук е спорта. Гласувайте. Край на гласуването. Седемнайсет на шестнайсет. Това означава 18 на 18 отхвърля се. Можем да повторим, ако искате. Казват ми, че има един зелен в повече. А казват ми, че не е гласувал. Трима души нямат карта за гласуване. Двама са гласували против. Един, госпожа Дюран, е гласувала за. Това означава, че резултатът е 18 на 18, т.е. отхвърля се. Господин председател, бихте ли ни казали кои нямат карти за гласуване? Сидония и Салвадор от една страна и госпожа Дюран от друга. Съжалявам. И така, това изменение се заличава. Обаче, изменение 4904. Кой е за? Начало на гласуването. Всъщност не гласувам, още го Горан има думата. И ние бихме искали същата промяна, за да има съответствие с функциите, за да и да се заличи Европейска служба за външни отношения, тъй като това трябва да влезе в пета функция. Подлагам на гласуване измен... изменението, изменено с внесеностно изменение. Начално гласуването. Край на гласуването. Мнозинство. Четири изменения в тази поредица са приети. Едно изменение се отхвърля, като имаме предвид, че както всички отхвърлени и изменения в комисията по бюджет ще бъдат гласувани в пленарна зала. Сега гласуваме измененията, свързани с средствата. Съжалявам обаче, че не можем да гласуваме Амбок, тъй като социалистите внасят устно измерение. Ние смятаме, че по-правилно да се каже, че този механизъм е не само за кредитите за плащания, а и за поети задължения. Не смятам обаче, че това променя смисъла. Ако колегите приемат тази промяна, можем да гласуваме на блок. Благодаря. Казват ми, че може би ще внесете устно изменение към изменение 4908. Извинявайте. Промяната, която споменах е и за 07 и за 08. С други думи, вие добавяте поети задължения към плащания. Подлагам на гласуване изменение 4905. 06-07-08 анблок. Докладчика е за. Който е за, моля да гласува. Кой е против? Въздържали се? При измеренията се приемат анблок. Толкова за измененията Ор колекцион. Сега преминаваме към списъка за гласуване с изменение нашия докладчик. Остава ли си проблема с картите за гласуване? Всички имате документа. И така, компромисното изменение е внесено от докладчика. Да, Горан има думата. извинявайте, но ние имаме изменение за данък върху финансовите операции, което не сме оттеглили. Председателя, преди да започнем измененията по резолюцията, социалистите поддържат своите изменения по ресурсите и данък върху финансовите операции. Какво е становището на докладчика? Против. Кой е за? Кой е против? мнозинството е против. Тоест изменението не се поема от комисията по бюджет, но тъй като всички изменения, които се разглеждат в комисията, могат да бъдат гласувани в пленарна зала по желание на авторите. Можем сега да гласуваме измененията към резолюцията. Започвам с компромиса, внесен от докладчика. Кой е за? Против. Един, Въздържали се. Приема се. Само, че този компромис не обхваща следващите две изменения. Изменението на Ан Йенсен. Докладчика е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И второ изменение отпада. Трето изменение и четвърто изменение са идентични. Докладчика е за. Моля да гласувате за, против, въздържали се, приема се. По същия начин, пето и шесто измерение са идентични, но докладчикът е против. Кой от вас е за? Против. Въздържали се, отхвърлят се. Седмо изменение. Докладчика е против. Кой е за? Да проверим. Начало на гласуването. Зелените за или против са? Край на гласуването. 20 за, плюс 1. Дис 17 е, против, плюс 2. Т.е. 21 на 19 приема се. Изменението внесено от госпожа Вертман. Устно изменение. На някой от е, колегите им дойдоха е, картите за гласуване така че не съм сигурен дали беше необходимо да се правят корекции в резултатите преди малко. Може би трябва да гласуваме отново. Докъде стигнахме с картите за гласуване? Госпожа Дюран, да, от страна на е НП. Нямате карта. Вотът не се променя. Благодаря, господин Хаглон, за това, че повдигнате въпроса. Единственият, който е без карта за гласуване, е докладчика. Очарователно. Това е привилегията на докладчика, който може да обърне вота. И сега подлагам на изменение, на, подлагам на гласуване изменението днес от госпожа Вертман. Докладчика е против. Кой от вас е за? Ще гласуваме. Съжалявам. Начало на гласуването. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 15 за, 22 ма против. Отхвърля се. Компромис без с основно изменение и компромис С. Да ги гласуваме или блок. с устно измерение. Кой е за? Против? Въздържали се? Двата компромиса се приемат. Девето измерение на господин Порташ. Докладчикът е против. Кой е за? Електронно гласуване по 9 и 10 изменени, които са идентични. Докладчикът е против, следователно към резултата ще добавим един глас против. Двайсет за, 20 против, отхвърля се. И 11 и 12 са идентични. Докладчика е против. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13-то изменение на Джеймс Елис. Докладчика е против. За. Групата на Джеймс Елис е за. Кой е против? Голямо мнозинство. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме 14-то изменение. Докладчика е за. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Стигаме до компромис Д на докладчика, който е за, против. Въздържали се, приема се. 15 и 16 падат. Гласуваме обаче 17-то изменение на Хелга Трипл. Докладчика е за. Който е за, който е против, въздържали се, приема се. 18 на господин Порташ, докладчика е против. Който е за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 на господин Порташ, докладчикът е против. Някои обаче са за. Гласуваме по електронен път 19-то изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 14 за, 26 плюс 1 против. Отхвърля се. 20 изменение на господин Хартон. Кой е за? Господин против, въздържали се, отхвърля се. 21. Докладчикът е за. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 22 на господин Порташ е оттеглен. 23 на господин Хартонг. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? въздържали се, отхвърля се. 24 на господин Порташ. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 25. Разделно гласуване. Виждате двете части. Докладчикът е против първата част. Кой е за? Електронно гласуване по първата част на 25-то измерение. Начало на гласуването. Ще добавим един глас към резултата против. Край на гласуването. 23 за, 17 плюс 1 против, 18 приема се. Втората част. Докладчикът е за. Против. Въздържали се. Втората част се приема. 26 на Горан Ферм. Докладчика е за. Против. Въздържали се. Приема се. 27 на Ниенсен. За. Против. Въздържали се. Приема се. 28 на госпожа Бертман. Докладчик е против. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Стигаме. Компромис е внесен от докладчика. Кой е за? А, извинявайте. Преди да гласуваме, господин Порташ поиска думата. Благодаря. Има альтернативни резолюции и мисля, че първо по тях би трябвало да гласуваме. Eh, Става дума за устно внесено изменение. От самото начало ние гласуваме първо компромисите. Това е методът, който приехме в самото начало така по-бързо. Ако компромисът бъде отхвърлен, другите изменения ще бъдат подложени на гласуване. Стига, разбира се, вие да не искате, внесете устно изменение. А, кажете ни го тогава. Заповядайте. Прочетете го. Към девети параграф. На девети параграф на английски ще го кажа. Бюджетната процедура за 2011 година трябваше да бъде подготвена по време на средносрочен преглед на многогодишната финансова рамка и се смята, че намаляването на възможността за маневриране, наложена по-настоящем от отделните тавани, особено по подфункции 1А и 3Б и 4, недостатъчни е да отговорят на приоритетите и намаляват капацитета на Европейския съюз да реагира в случая на непредвидими социално-економически и политически промени. И вследствие одобрение на бюджета 2011 година зависи от отварянето на преглед на различните тавани за разходи и приходи, които са били описани до 2013 година. И накрая призовава съвета да вземе предвид и е, същото продължава, както е записано изменението. Да. Благодаря, докладчикът има думата. И слушах внимателно. Не подкрепям това устно изменение. Вчера постигнахме консенсус на заседанието на координаторите, така че не го подкрепям. Bien, alors, euh... Най-напред ще гласуваме устното изменение. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. Компромиса без устното изменение. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се. Приема се. Вътре не влиза 29-то изменение, което ще подложа на гласуване, но в две части. Първата част, докладчик е за. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Втората част. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Мнозинството е против. Втората част не е прията. 300 изменение е обхванато. 31 изменение. Докладчика е против. Кой е за? Благодаря. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис F на докладчика. Кой за? Против? Въздържали се? Приема се. 32 изменение от Горан Ферм. Докладчикът е против. Моля гласувайте кой е за. Против? Въздържали се? Мнозинството е против. 33-то изменение внес от господин Хартон. Докладчикът е против. Кой за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 34-то измерение на Джеймс Елес. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Има разделение вътре в групата на либералите. 35-то измерение на господин Порташ. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 36-то изменение на господин Порташ. Докладчикът е против. Кой е за? Електронно гласуване. Защото сигурно ще има някои изненади. Край на гласуването. 18 за, 21 против, плюс 1, 2 отхвърля се. 37 на господин Алваро. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 38 на Горан Ферм. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 39 пада. Първата част, първата част на 39-то измерение пада, но сега ни предстои да гласуваме втората част. Докладчик е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 40-то изменение. Докладчик е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 41-во измерение на господин Рике. Докладчикът е за. Кой е против? Въздържали се? Приема се. Поздравление, господин Рике. 42 на господин Ферем. Докладчикът е против. Искам да ви кажа, че това е допълнение. Докладчикът е против. Кой е за? Против? въздържали се. Мнозинство в дясно. Изменението се отхвърля. 43-то изменение на господина Алваро. Докладчикът е за. Кой е против? Въздържали се, приема се. Изменение, внесено от докладчика. Устно изменение – в което хикс, хикс милиона се заменя с 47 милиона. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Още три изменения към същата точка, които са съвместими. 44-то изменение на госпожа Трюпел, докладчика е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 45-то изменение на Георан Ферм в две части. Първата част. Докладчикът е за. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Втората част. Докладчика е за. Против? Въздържали се? Втората част също се приема, но с различно мнозинство. 46-то изменение на господин Порташ, докладчика е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 47-то изменение. Е, докладчика е за. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 48 на господин Алваро. Докладчиката е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 49 на господин Алваро. Докладчикът е за. Кой е за? А, електронно гласуване. Подлагам на електронно гласуване 49-то измерение, внесе от господин Алваро. Начало на гласуването. Край на гласуването. 23 за, 16 плюс 1 против. Приема се. 50-то изменение на господин Джеймс Елис. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 51 на господин Горан Ферм. Докладчика е за. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 52 измерение на Хелга Трюпел. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се с мнозинството на десницата. 53-то изменение на господин Ферем, което е идентично с 54. Докладчик е против. Кой е за? Електронно гласуване, ако обичате. Мнозинството е различно. Край на гласуването. 21 за, 18 плюс 1 против. Приема се. 55 изменение на господин Порташ. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 56-то измерение на господин Ферм. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Бих предпочел да гласуваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. 18 за, 19 плюс 1 против. Отхвърля се. 57 на Хелга Трупел в две части. Първата част е Should be Landscapes. Кой е за? Кой е против? Въздържали се мнозинство за. Втората част Water Resources кой иска Water Resources да влязат в Landscapes? Докладчикът е против. Кой е за? Начало на гласуването. Resources. Le vote électronique est ouvert. Tout le monde a voté. Le vote est clos. Le vote est clos. 17 за, 22 плюс един. Против отхвърля се. 58 на господин Хаглунд. Докладчикът е за. С устно изменение от АОДЕ. Те биха искали това изменение да се включи по-скоро към 22 точка. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 59 на Горан Ферм. Докладчикът е против. Кой е за? електронно гласуване, ако обичате. Начало на гласуването. Край на гласуването. Двадесет за, 18 плюс 1 против. Приема се. 16 на Хелга Трюпел. Докладчиката против. Кой за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61 на госпожа Сен. Докладчиката против. Кой за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 62 на господин Портаж. Докладчиката против. Кой за? Против въздържали се, отхвърля се. 65 на господин Алваро, докладчиката е против, кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. 63 на госпожа Йенсен с устно изменение, според което Exceptional Funding Fall следва да се замени с Specific Market Support Measures – Докладчикът е против. Кой е за? Против, въздържали се. Първата част се отхвърля. Всъщност това е устно изменение, отхвърля се. 64-то изменение на Хелга Трюпел, докладчика е против. Кой е за? Зелените, много изолирани. Въздържали се, отхвърля се. 66-то изменение на Георан Ферм. Докладчиката е против. Електронно гласуване. От е клю. Край на гласуването. 17 плюс 22 против. Отхвърля се. 67 изменение на господин Хартонг. Докладчикът е против, кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. 68 на господин Каци Маркакис. Докладчикът е за, кой е за, кой е против. Социалистите. Приема се. 69 на Горан Ферм. Докладчикът е против. Кой е за? Електронно гласуване. По 69-то изменение. Край на гласуването. Резултатът. 19 за, 20 плюс 1 против, отхвърля се. 69, 70 на Хелга Трипъл, докладчикът е против. Само, че трябва да го гласуваме електронно. Гласуваме 70-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Сега напрежение. 20 на 20 плюс 1. Отхвърля се. Добър резултат, Хелга, обаче. Да видим сега дали и за 71 ще имаме същия резултат. Докладчика е против. Пак гласуваме електронно. Даваме втори шанс на Хелга. Казват ми, че нямам право да гласувам. Край на гласуването. 21 за 19 плюс 1 Против. Приема се. Преминаваме към 72-ро измерение на господин Портош. Докладчика е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 73 на господин Ферм. Докладчика е против. Кой е за? Да проверим начало на електронно гласуване. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 19 на 19 плюс 1 отхвърля се. 74 на господин Шимански. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Социалистите въздържали се. Приема се. 75 на Хелга Трюпел. Докладчика е против. Кой е за? Електронно гласуване. Електронно гласуване по 75-то изменение. Край на гласуването. 20 на 20 плюс 1 отхвърля се. 76-то изменение на господин Албаро. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 77. Докладчиката е против. Кой е за, Електронно гласуване. Начало на гласуването по 77 изменение. Край на гласуването. 21 за, 19 плюс 1 против, приема се. 78 на господин Порташ. Докладчика е против, кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. 79, внесен от господин Ферм, докладчика е за. Кой е против? Въздържали се? Приема се. 80. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 81 на господин Хартон. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 82 на господин Портаж. Докладчика е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 83 на Горен Ферм. Докладчика е за, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 84 е съвместимо с него. Докладчика е за. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 85 на господин Ферм. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 86 е оттеглено. 87 изменение на Хелга Трюпел. Докладчика е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? независимо от подкрепата на Обединената европейска левица, не минава. 88 измерение на господин да си, господин Бългия. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 90-то измерение на господин... 89-то измерение на господин Порташ. Кой е за? Господин Порташ, вие сте за. Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 90-то измерение на госпожа Вертман. Докладчиката е против. Кой е за? против. Въздържали се, отхвърля се, независимо от подкрепата на първия заместник председател. 91 изменение на госпожа Грелие. Докладчик е за. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 92 изменение. Докладчик е против. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 93-то изменение на господин Воган. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Електронно гласуване. Казаха ми, че докладчикът е за. А, извинявайте, извинявайте. Ние променихме раздела Докладчикът сега е Хелга. Сега се... Об... Аз гледах към Сидония, приемайки, че тя е докладчик, само че тук вече имаме друг докладчик. И сега за 93-то извинение докладчикът е за. Обаче трябва да гласуваме електронно, защото мисля, че гласовете са разпределени по не много различен начин. 20 на 20 отхвърля се. Сега вече аз мога да гласувам. Сега вече всички гласувания са електронни и аз съгласувам като Сидони. Или Салвадор. 94-то изменение на господин Воган. Докладчик е против. Кой за? Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Не се налагат повече корекции. Компютърът ни казва, че резултатът е 17 на 25. Отхвърля се. 95-то измерен господин Вандален и Бокрош. Не знам какво мисли докладчика. Свободно гласуване. Като докладчик имам становище и то е, че вярвам на вашата мъдрост. Ами, прекалено много се предоверявате. Разбира се, председателя на комисията не може да не ви насърчи кой е за това изменение, кой е против, въздържали се, Комисията по бюджета в своята мъдрост отхвърля това изменение. Господин Елис. Следващото знам, че няма да бъде прието, защото препоръката е против, но на някакъв етап ще трябва да приемем, че е, за 20 век да имаме офиси за всички държави членки е един анахронизъм и ще трябва да се занимаем с него. Вътре ремарка. Отбелязваме казаното от вас. 96-то изменение. За. Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 97-то изменение на Джеймс Елес. Докладчика за. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 98 изменение на господин Волган. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 99-то изменение. По 99-то изменение има устно изменение, внесено от господин Алваро. Благодаря, но може би госпожа Въртман ще се съгласи с едно такова искане като изменение.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 По време на процедурата за помиряване между бюрото и комисията по бюджетите е първоначалната сума от 1,2 милиона евро, която трябваше да бъде е, компенсация, е сведена до 0,4 милиона. Освен това, казва, че разходите, свързани с е, тези средства могат да бъдат възстановени само ако се предоставят надлежни документи, които мотивират такива разходи. Освен това посочва, че други увеличения, свързани с финансова година 2010, са най-вече за подновяване на съответните протоколи на отделните служби. Ако се обновява а, запаса, то тогава може да бъде намалена сумата през едните години. След това бюджет на дисциплина и разум, свързан с мисиите на парламента. Освен това, самоограничаване, що се отнася до а, разходите а, за посрещане на гости. Хубаво е също така те да бъдат намалени по време на годината в сравнение с първоначалните прогнозирани данни. Е Благодаря. Текстът, който Хелга прочете, е раздаден. Благодаря. Искаме разделно гласуване. Първият параграф започва с Recalls That и свършва с Coming Years. НП иска разделно гласуване по двата параграфа. По първия параграф, предложен от докладчика. Кой е за? Електронно гласуване по първия параграф. Начало на гласуването, край на гласуването. 21 за, 17 против. Приема се по втория параграф, предложен от докладчика. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се с голямо мнозинство. Сега стигаме до гласуването на доклада в изменения му вид. Електронно гласуване. Сега дори докладчикът е, има карта за гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 36 за, 2 против. Поздравление за двамата докладчици. Скъпи колеги, в, ще успеем в предвидените срокове. Не си тръгвайте, предстои ни още гласуване. Ние ще успеем да внесем в... да включим в вота резултатите от заседанието на председателския съвет. Сега ще гласуваме проекто изменящия бюджет номер 3 2010 година. Всички имате списък с гласуване. Искате ли думата, господин докладчик? Искам да предложа гласуване анблок, тъй като докладчикът подкрепя всички изменения. Ако другите групи са съгласни, нека да гласуваме анблок. Groupe либерал, euh, souhaite des votes séparés. Не, казват ми, че либералите искат разделно гласуване. Грешка. Сега метеорологичните явления са при либералите. Сега гласуваме амблок. Всички 8 изменения по проекто изменящия бюджет номер 3. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приемат се. Окончателно гласуване по така изменения бюджет. Кой е за, кой е против, въздържали се, двама против, няма въздържали се, приема се. Сега можем да подложим на гласуване Докладът двамата докладчици са Роберто Глатиери и Лаш Лосориан. Господин Глатиери поиска думата. Предлагам да... Предлагам двете становища да бъдат гласувани като допълнение. нормална процедура. Искате ли думата, Ласло? Ако другите биха приели предложението ми, аз искам да гласуваме анблонг, тъй като докладчиците са против всички изменения на основната част. Така беше така се бяхме разбрали, така се бяхме сполудили, че така ще изглеждат нещата. Становището на АВКО не е изменение, това е част от резолюцията и аз напълно подкрепям гласуването анблок, като се надявам да бъде положителен този това гласуване анблок. May, may just... Uh, Моля ли да кажа още нещо? Идеите на госпожа Гресле никак не са лоши но в процедурата за освобождаване от отговорност се надявам тя да ги включи, но не тук, защото иначе ще блокира цялата процедура. Donc, euh... След като изслушахме двамата докладчици, подлагам на пете изменения по бюджета. Амбо, кой е за? Кой е против? Въздържали се. Измененията се отхвърлят. по резолюцията. Смятаме, че всички параграфи се отчитат. Кой е за? Против? Въздържали се? Текстът на АВКО се приема. Остават ни измененията на Комисията по бюджетен контрол. Смятаме, че те са отчетени. Кой е за? Кой е против? Окончателно гласуване. Кой е за? Против? Няма въздържали се. Няма въздържали се. Двама против. Благодаря ви. Ингебор Гресле поиска думата, за да ни представи резултатите от преговорите по службата за външни отношения. Ще ви моля да изчакате. Да, какво означава преговори? До този момент имахме срещи на техническо равнище по време на тези срещи е, обяснявахме мотивите за внесените изменения. Много стрикно се спазваше мандата във връзка с е, внесените изменения, за да няма хаос. Е, в началото като че ли имаше такова впечатление. Е, успяхме да обясним, че имаме сериозни основания за внесените изменения. В някои случаи текстът на комисията не бе достатъчно ясен, така че успяхме да издействаме допълнителни обяснения и е, изясняване на текста. Съветът междувременно мисля, че разбра много добре нашите причини и основания. Вчера имахме заседание така че резултатът е, че съветът все още има известни съмнения по отношение на пет от внесените изменения, но аз мятам, че и там ще успеем да изчистим е, съмненията и недоразуменията. Много важно за представителите на парламента, не само за мен, но и за колегата е да покажем, че може да се намери решение във връзка и с разходите по външни дейности. Може би текстът е малко агресивен, но мисля, че ще постигнем добър резултат във връзка с бюджетната процедура. Сложен е въпросът за отговорността на европейските дипломати тази конструкция на Европейската служба за външни дейности и е, лидерите, водачите на делегациите на националните държави налага да се изясни отговорността, тъй като след като човекът вече е напуснал, тъй като те ще бъдат с един определен ограничен мандат, тези водачи на делегациите, какво, така да се каже, ме грее мен, че ще мога да кажа, да, той е виновен, ако не мога да стигна до него. Тъй, че във връзка с една по-добра защита, по-ефективна защита на финансовите интереси на общността, ние ще трябва да уредим много стриктно отговорността във връзка с функциите на шефовете на делегациите, които, както знаем, са представители на дипломатическите мисии на съответните страни и вземат този пост за определен период от време. До този момент можем да се похвалим с една далеч по-добра атмосфера, отколкото в началото, по отношение на мониторинга, на наблюдението, смятаме, че ще можем да извършваме такова наблюдение съвместно. Би могло да бъде много по-добро счетоводното отчитане и контролът върху счетоводното отчитане, отколкото до сега. Естествено, бюджетната комисия се ползва с е, независимост и неутралност. Всичко това е ясно и на съвета междувременно, така че именно по този начин ние успяхме да наложим една голяма част от нашите виждания. Трудно е, естествено. Трудно е, особено по отношение на Европейския фонд за развитие. Ние, е, в крайна сметка, не определяме бюджета на този Европейски е, фонд за развитие. Да, ние го освобождаваме от отговорност, но Що се отнася до изпълнението на бюджета, има доста сигнали. Така че предстои да се говори с представители на държавите членки. Райма Бъге ще поеме една голяма част от тези задачи, свързани с Европейския фонд за развитие във връзка с многогодишната финансова рамка. Във всеки случай е хубаво да имаме самостоятелен проект за бюджет е, за фонда и съветът е, ще трябва да се съобрази с нашето настояване да говорим по темата. Опитваме се да изясним в момента дали няма да можем да представим наши версии при формулирането на определени текстове, които до този момент са в е, центъра на противоречивите дискусии по въпроса. Надявам се, че не съм забравила нищо съществено. Смятаме, че трилогът е необходим при всички положения. Ако до понеделник все още не сме приключили с изясняването на техническите въпроси на техническо равнище, ще е, се удължат нещата. Сега, не е изяснен още и въпроса за отчетността, за отчитането и освобождаването от отговорност на посланниците спрямо парламента. До този момент още не сме говорили по тези въпроси. Тук намерихме едно първоначално предложение на комисията. Да, като че ли така разумни гаранции е, се споменават е, е, в това предложение на комисията, т.е. шефът на делегацията, посланникът, ще трябва да обясни по някакъв начин своите действия и своите решения в писмена форма. Независимо от това дали е в някаква далечна страна или, в, е, или на някакъв е, изолиран остров, той все пак ще по някакъв начин ще може да ни представи информацията за това какво от негова гледна точка е било разумно. Естествено, това е част от задачите на един такъв посланник или шеф на делегация. Не знае дали всичко това е станало ясно и на национално равнище в държавите членки а именно, че шефовете на делегациите ще трябва да се отчитат пред нас за всички свои решения и действия, включително и за тези, които имат определен финансов ефект. Съвета също вече осъзна тази необходимост. Така че ще се стигне до определено съгласие в рамките на тази е, законодателна процедура. Аз е, лично съм човек, който обича да навлиза в дълбочина на проблемите, да ги разнищва от край до край и мисля, че един такъв подход е от интерес за всички колеги. Благодаря за това много ясно изложение. Както каза господин Геборг, този въпрос ще се обсъжда на триалога. Проблемът ще бъде представен на най-високо политическо ниво след по-експертната работа. Господин Галтиери, имате ли коментар? Исках само да е благодаря на госпожа Греслер за доклада. Е, пак повтарям. Благодаря на колегата Греслер за това, което ни разказа. Аз съм съгласен с това, което тя предложи. И освен това, искам да изразя една надежда, че съветът ще изрази съгласие външната служба да заработи с помощта на тези преговори, за да можем да постигнем важната си цел, а тя е тази служба да работи от декември. Колег, Скъпи колеги, приключихме работата си. Искам да благодаря на секретарията и всички сътрудници на комисията по бюджета за тяхната помощ на двамата докладчици. Искам да ви, да ви пожелая добре заслужена почивка. Вдигам заседанието.